Председателят. Заседанието се открива. Протоколът от заседанието вчера е изготвен. Има ли възражения срещу него? Ако не, протоколът се смята за одобрен.